Witam Państwa bardzo serdecznie. Добре дошли на днешното заседание. Откривам съвместно заседание на Комисията по селско стопанство, Комисията по околна среда. И Комисията по промишленост и научни изследвания. Между трите комисии са разпределени правомощията ни и в качеството си на председател на Комисията по селско стопанство ще председателствам днешното заседание. Напред бих искал да ви се извиня от името на господин Лавия. Той все още се опитва да достигне до сградата на парламента. Забавенето му се дължи на закъснение на полета. Същото въжи и за господин Бузек, председателят на комисията ИТРЕ. Той каза, че може би ще постигне, постигне по време на заседанието и ще се присъедини към нас. Бих искала да ви приветствам всички с добре дошли. Добре дошли на членовете на трите парламентарни комисии, които участват в разглеждането на днешната тема. Както знаете, съгласно дневния ред, днес ще се занимаваме с една тема, а именно прилагането на стратегията на Европейския съюз за горите. Сред нас днес тук е комисарят Хоган. Добре дошъл, господин комисар. За нас е удоволствие, че сте днес сред нас. Сред нас е госпожа Елизабет Кюстингер, нашият докладчик. Както може би си спомняте, през април парламентът прие с голямо мнозинство резолюция за новата стратегия на Европейския съюз за сектора на за горите и сектора на горското стопанство. Излязохме и с доклад по собствена инициатива, посветена същата тема. Елизабет Кюстингер беше докладчик. Тя изготви нашия докладчик, доклад по собствена инициатива. Много ви благодаря за свършената работа, госпожо Кюстингер. комисиите NBI и ТРЕ изготвиха становища по доклада на госпожа Кюстингер. Взехме предвид работните документи на Европейската комисия. в стратегията на Европейски съюз за горите става в дума най-вече за устойчивото управление на горските стопанства, както от екологична, така и от социална гледна точка. И трябва да се съсредоточим върху по-добрата комуникация за всички общи политики на Европейския съюз. Комисията прие също така и план за действие придружаващ стратегията. И предполагам, че господин комисар ще спомене този план за действие. Има също така и пътна карта за стратегията за горите. В нея са заложени са приоритети и основните стълбове за економическо и социално развитие в контекста на стратегията на Европейския съюз за горите дами и господа. Решихме да проведем днешното съвместно заседание на, на нашите три комисии, тъй като стратегията за горите засяга и трите парламентарни комисии. Комисията по околна среда, тъй като темата е свързана с редица въпроси, които засягат околната среда. Комисията ИТРЕ също участва много активно в разглеждането на темата, тъй като горите са много важен източник на биомаса дървесината е много важна за редица промишлености. И така се стигна до това съвместно съдание на нашите три политически комисии. Горско горите играят много важна роля за устойчивото развитие и за борбата срещу измененията на климата. Мога много дълго да продължа да говоря по темата. Всъщност в момента замествам господин Лавия. Никой не е пускал думата, така че давам думата на господин комисаря. Имате думата, господин Хоган. Uh, Много ви благодаря, господин председател. Не, напред бих искал да благодаря на Европейския парламент за организирането на това заседание в контекста на прилагането на стратег на Европейския съюз за горите. Трябва да отбележа, че при готвянето на изложението си работих в много тесно сътрудничество с комисията, с комисаря Вели и комисар Бянковска, генерална дирекция економически растеж, за да постигнем общите цели в рамките на нашата стратегия на горите, именно устойчиво управление на горските стопанства и целия Европейски съюз. За целта трябва да помирим економическите, социални и екологични цели. Имаме нужда от по-добро управление на горите с цел запазване на биологичното разнообразие, производителността, възможностите за възстановяване на горските масиви и възможност горите да изпълняват всичките си многобройни функции. Резолюцията на Европейският парламент изпрати много ясно послание за това колко важни са горите за европейските граждани. Резолюцията показва също така и, че, че горите са важни за редица политики, включително и развитието на селските райони, енергетиката, измененията в климата и конкурентоспособността. Както знаете, през месец септември председателят Юнкер представи речта си за Стоянто на Съюза за 2016 година и 10 основни приоритета, с които е економическото възстановяване, економически растеж, но третия приоритет е устойчиво енергийно развитие, вземащо предвид измененията в климата. И двете, двете теми са засегнати в новата стратегия на Европейския съюз за горите. Взема се предвид създаването на економически места и способността в областта на горското стопанство, въздействието върху околната среда и изменението в климата, възможността за енергетиката и развитието на нови умения и развойна дейност. Всички тези теми са, са от важно политическо значение. Допълнимостта на, на екологични и стопански елементи са много важни в стратегията. Целта е да разработваме дейности, Остававащи се на устойчиво развитие масиви въз основа на стратегиите на държавите членки на европейски инициативи, които засягат горите и горските стопанства. Стратегията представя цялостен подход към горите, като взема предвид економическите и екологичните аспекти на устойчивото управление на горските стопанства. Взима се предвид важните вериги на добавена стойност за горите, като се има предвид важният принос на горите за стопанско, за, за екологичното равновесие на Европейския съюз и важното стопанско значение за селските райони. В това отношение горите трябва да изиграят много важна роля в прехода към нисковъглеродна економика. Ето защо би трябвало горско стопанство да бъде в основните теми за разработване на нови източници на енергия и нови строителни материали. Горското стопанство предоставя възможност създаване на економически растеж и работни места по цялата верига. Важна роля играе и в, в рамките на кръговата економика, като си има предвид производството и повторното използване на дървесина. Добрата Новина тук е, че горските масиви в Европа са се увеличили през последните години, което си е успех. Едновременно с това някои от оценките за устойчивостта на горите показват, че има и проблеми доклада за състоянието на природата в Европейския съюз и нашата средносрочна оценка по стратегията за биологичното разнообразие показват, че трябва да се работи по-сериозно за запазването на биологичното разнообразие в горите и в това отношение на Тура 2000 е голямо постижение. Казано с две думи, основното по горските е, стопанства за 21 век е да поставят устойчивост за нашето общество от екологична и социална гледна точка а това е в ръка за ръка с запасното кишното разнообразие и екосистемите в горите. И в това отношение интегрираният управление на горите е от ключово значение за позволяване функционирането на всички различни е, системи в рамките на кухата стопанства. Имаме нужда и от европейска система, която да оценява и насърчава услугите за гарантиране на устойчиво управление на горите чрез собствениците, на горски стопанства, техните оператори и други важни участници в процеса, като включително на Европейския парламент. Разговаряхме с представители на горския сектор на Европейския съюз, а също носи отговорност за горите извън Европа. На световно равнище Европейския съюз продължава да се ангажира с насърчаването на устойчиво горско стопанство, предотвратяване на обезлесяването и аз незаконната сеч на горите. Това стана ясно и в контекста на програмата ни за климата от 2030 година и в контекста на договорът от Париж, от който стана ясно колко важна роля играят горите в борбата срещу измененията с климата. за започва ще се вписва в по-общи кластери от политики и са свързани с цялостната стопанска и екологична политика на световно равнище. Горското е, стопанство продължава да играе много важна роля за Европейския съюз и економическата устойчивост гарантира жизнеспособност на обществата и поминък на селското население. Връщам се към изпълнението на самата стратегия на Европейския съюз за горите и бих искал тук да представя някои от основните стожери в това изпълнение. Съгласно резолюцията на Европейския съюз, Европейската комисия заедно с държавите членки разработи многогодишен план за изпълнение на стратегията на Европейския съюз за горите с специфични действия, с, край... с ясно определени цели и графици за изпълнението им. А за целите страни са част от цялостният процес. Както знаете, в рамките на програмата за развитие на селските райони основна роля се е, дава на прилагането на стратегията чрез Фонда за развитие на селските райони и общ бюджет от 2 милиарда евро за периода 2014-2020 година. 2,2 милиарда ще бъдат посветени за залесяване на с нови горски масиви. Над 2,5 милиона хектара ще бъдат залесени с гори, а на 2500 участници в горското стопанство ще се възползват от ам, обучение. Над 2 милиона на, на, на 2,5 милиарда евро ще бъдат а, използвани за такъв вид програми други 2 милиарда ще бъдат използвани за намаляване на загубата на биологично разнообразие, други 800 милиона ще бъдат насочени към подобряване на пазарната стойност и пускането на пазара на дървесина и други продукти от търговските стопанства. Хоризонт 2020 и европейските партньорства за иновации също предоставят важна финансова подкрепа за по-нататъчното развитие на сектора. Тази година сме разръб... подобрили редица демси, свързани с горите в рамките на европейските партньорства за инициативи. Има работна група за новите вериги за създаване добавена стойност в горското стопанство, например. Те могат да се изпълняват на местно и на регионално равнище с помощта на програмата за, за фонда за развитие на същите райони. Има също така европейско партньорство за иновации в областта на суровините. Европейската комисия се съсредоточава по отношение на дървесината, по отношение на предоставянето има търг за подаване на заявки в рамките на Хоризонт 2020 година за устойчиво мобилизация на горските масиви в Европейския съюз. За целта ще бъде предоставен е, насоки от Европейската комисия за каскадно използване на дървесината от 2018 година. И в рамките на стратегията Европейската комисия смята, че трябва да има обмен на други практики за устойчивото използване на дървен материал. Освен това, трябва да се вземат предвид и смесените предприятия, които се занимават с производство на дървесина. Наръчникът, предоставен от Европейската комисия, беше изготвен с участието на всички заинтересовани страни и ще бъде насочен към операторите на горски стопанства и различните асоциации за опазване на околната среда, които ще, които ще принесат за запазване и възстановяване на естествените местообитания в горските, в горите в Европа. По отношение на световните предизвикателства, Европейския съюз се ангажира за борба срещу незаконната сеч чрез програмата на Европейския съюз ФЛЕК и системата за етикетиране на дървесини идваща от Малайза, например, което е много важна инициатива. Също така продължаваме да предоставяме подкрепа на развиващите страни за изготвяне на законодателство за защита на горите, по-ефикасна защита и опазване на горските масиви. Европейската комисия в контекста на седмият план за действие за околната среда продължава усилията си за борба срещу обезлесяването и евентуалната възможност създаване на по-европейски съюз за борба с обезлесяването. Смятам, че всички тези стожери ще изиграят важна роля за постигане на устойчиво горско стопанство, но, но ни чака още много дълъг път. С нетърпение очаквам дебата, господин председател, и накрая отново ще взема думата за няколко заключителни думи. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар, за уводните думи. Мисля, че сега разполагаме с добра основа за нашата дискусия. Имаме дълъг списък а, на участниците. Ще разполагате с минута и половина. Ако се придържате към изискването за минута и половина, е много вероятно да приключим към 8 и половина. По минута и половина за всеки. Госпожа Кюстингер, която е нашия докладчик, е първа. Заповядайте, минута и половина. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за това, че ни давате възможност днес, заедно с Комисията по околна среда и Комисията ИТРЕ, да обсъдим този въпрос, който е изключително важен. Мейки преди това, което се случва в съвета и комисията, наистина беше важно да проведем този дебат, така че Европейския парламент също да може да има своята дума. Казахте, че ще ни трябва хоризонтален подход към горите. Механизма за свързване на Европа и много а, други инструменти от енергийния пакет са пряко свързани с тази цел. Смятам, че че всички сме съгласни, че горите са от важно значение за Европа. В Австрия и Швеция има много повече засадени дървета, отколкото изсечени такива. Да не забравяме, че много държави членки въведоха специална програма за управление на горите. Явно е, че няма да открием някакво решение панацея. Важно е да се използват всички критерии, за да имаме добро управление на горите – Стратегията трябва да се вписва в целта за устойчиво развитие. Държавите членки също трябва да използват процедурата по сертифициране, но това не означава, че трябва да се въвеждат някакви а, скъпи лицензи. Конкурентоспособността на сектора трябва да бъде запазена – Смятам, че ние можем да играем важна роля по отношение на енергийния пакет и на изкопаемите горива. На следващо място, какво можем да направим за горските стопани? Първо, трябва да се вслушаме в това, което те имат да ни кажат. Това трябва да бъде отчетено в законодателната инициатива. На следващо място, в стратегията за горите, заявихме, че трябва да има един постоянен комитет, който да включва представители на всички държави членки, включително и на парламент. Бих искала да попитам вие какво направихте в това отношение. В заключение, вие обявихте, че ще бъде проведено изслушване Колегите от ИТРЕ и ЕНВИ биха могли да се съгласят да организираме съвместно изслушване за стратегията за горското стопанство. Смятам, че е добре да чуем всички заинтересовани страни. Бихме могли да съберем всички тук на тази трибуна и да ги чуем, за да видим каква е тяхната позиция. Още веднъж благодаря ви, че ни давате тази възможност да обсъдим темата днес. Благодаря, госпожа Агилера. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря за вашите думи. Да, действително важно е темата да бъде обсъдена, защото тя е тясно свързана с стратегията за горите. Важно е всяко семейно горско стопанство също да може да продължи да управлява устойчиво стопанството си. Всички интереси на горските стопани трябва да бъдат защитени. Аз съм напълно съгласна с госпожа Кьостингер. Трябва да се отчете спецификата на всяка държава членка. В това отношение има много примери, които бихме могли да следваме. В някои а, случаи, според мен, е важно да се използват всички възможни механизми, включително и този за свързване на Европа, но това не трябва да води до допълнителни разходи за стопаните. Не трябва да се въвеждат и допълнителни задължения, свързани с докладването, например. Отхвърляме всяка инициатива а, в това отношение. комисаря Алхидрас през 2007 година заяви, че ако има конкуренция на устойчивото развитие, то определено горското стопанство ще бъде начало. Следващия оратор. Благодаря ви, господин Хоган. Благодаря и на двамата колеги, които въведоха добре темата. Вие засегнахте въпроси, които аз исках да засегна, така че нека да премина към принцип, каскадния принцип. Ние като законодатели се опитваме да регулираме начина по който горския стопанин трябва да продава продукцията си. След това се опитваме да преминем от към собственика на горското стопанство, като казваме, че той трябва да използва по един или друг начин своето стопанство. Частната собственост в този случай трябва да бъде уважавана. На следващо място, като че ли говорим за горите като съвкупност от дървета, които са еднакви. В Швеция, в Австрия, в част от Германия горското стопанство се развива и стана видно, че качеството на фибрите е от основно значение, защото те се използват за енергия, за облекла, за химикали и за какво ли още не. Та питам се, господин комисар, как ще изготвите предложение, което да вземе предвид различните качества на фибрите, които могат да се намерят в едно единствено дърво? Не трябва ли горския стопанин и пазара да решават на кого да продават и какво да се случи с съответното горско стопанство? Well, I'm sorry to have to pour cold water on. Извинявам се, че ще трябва малко да разводня дискусията, но нека ви напомня, че комисията няма никакви правомощия в областта на лесовътството. То не се упоменава в договорите, но чрез гласуването преди няколко месеца в пленарна зала ние накарахме комисаря да направи нещо по отношение на горското стопанство. Но а, в крайна сметка това не е разписано в договорите, т.е. ние не трябва да сме тук. Ние можем единствено да насърчаваме комисията да законодателства в сфера, в която няма право да го прави. Съжалявам, че не ви харесва истината, но тя е такава. Европейския съюз, ако може да финансира лесовътството, е чрез програмите за развитие, но това се определя на равнище държави членки. Ако държавите членки нямат някаква инициатива в това отношение, тогава Европейския съюз изобщо не може да участва. Моля ви, запомнете го, защото вие стъпвате на територия, на която нямате право да бъдете, а това ме притеснява. Европейската комисия а, желая да... Няма да ми изненада, ако започне да, да залага кръстосани мерки, но това няма да се отрази на климатичните изменения, защото тези дървета в крайна сметка няма да поемат този въглероден диоксид и ще бъдат изгорени. Вие не може да се изправите срещу природата и не може да я спрете. O, sorry. Mówię, że do zimnego prysznica z Pana strony żeśmy się już przyzwyczaili. вече а, наистина свикнахме на този студент душ, с който ни обливате, а, така че не сме изненадани. Господин Кузняк, благодаря ви, господин председател, благодаря ви, господин комисар, за това, че а, ни отделихте време. Не разполагаме с а, много време, така че директно към въпроса. Тук обсъждаме новата лесовъдна стратегия на Европейския съюз. Относно използването на горите за абсорбиране на въглероден диоксид, има известно възражение. Знаете, че държавите членки използват различни стратегии в това отношение. Споразумението от Париж и споразумението от Маракеш потвърждават, че светът желая да използва горите за тази цел, а именно за ограничаване на емисиите на въглеродния диоксид. А относно политиката в областта на климата на Европейския съюз, тя е много по-строга в това отношение. И тя не се занимава точно с този елемент. Да се питам по какъв начин в контекста на споразумението от Париж и Маракеш бихме могли да впишем тази стратегия. Благодаря. Um, Благодаря, господин председател. Несъмнено, господин комисаря вижда двете крайни виждания, които споделяме в тази зала. Единственият принос на изказването, което чухме преди малко, беше, че се вписа в рамките на отделеното време за изказване. Казвате, че Управлението на горското стопанство не е в правомощите на Европейския съюз, но климатичните изменения са, а тези две неща са взаимосвързани. Трите комисии се събраха днес тук, защото знаят, че климатичните изменения са много по-важни, отколкото лесовътството. Но лесовътството играе много важна роля. И това се отразява на политиката на климата. Така че приканвам Европейската комисия да продължи да действа в това отношение, защото така ще се справим и с измененията в климата. Нещичко, което не забелязах, докато не изчетох целият документ, всички по различни причини подкрепяме идеята за засаждане на повече дървета. Но аз открих, че много повече въглерод е, се съхранява в Обединеното кралство, от горите в Обединеното кралство, отколкото Франция и Германия взети заедно. Така че нека а, да имаме и това предвид. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на комисаря за това, че ни уважи с присъствието си днес. Преди малко чухме, че Европейския съюз няма правомощия в областта на горската политика, което е жалко, защото сега а, наистина трябва да се справим с този вакуум в европейското законодателство. Нека да възприемем някакъв холистичен, глобален подход. Именно това предлага Европейската комисия – това е програма за горските стопанства, това е економическа програма, което е чудесно, защото чрез горските стопанства се прехранват много семейства в Европа. А от гледна точка на емисиите на въглероден диоксид, тази политика също е интересна. Не може с а, развитието на селските райони да финансираме а, само единствено други политики. Трябва да намерим от някъде средства и за лесовъдната политика. Държавите членки вземат а, решение за финансирането на управлението на горите. Докато не намерим някакво решение, не можем да говорим и за истинска политика в това отношение. Тази политика никога не е получавала необходимото финансиране. Винаги сме взимали средства от тук от там. Важно е хората да продължат да живеят в селските а, райони. Те не трябва да изостават земите си. А за да успеем в а, това отношение, ще трябва да предприемем действия. Да, много работа ни остава, но благодарение на вас, господин комисар, направихме крачка напред. Благодаря, господин комисар. По време на срещата на върха в Париж и в Маракеш се постави акцента върху значението на горите за климата. Преди известно време бе направено предложение за ограничаване на емисиите от промишления сектор и всички очаквахме горската политика да бъде включена в политиката в областта на климата. Към момента това а, се прави, но в недостатъчна степен. Тази част, която в национален мащаб може да допринесе за намаляване на емисиите е недостатъчна. В Польша, например, ако се вземе предвид ролята на горите в енергийния микс, ще видим, че цифрите са много по-различни от тези, които ще получим за другите държави. Господин комисар, трябва да ни насърчавате да отидем отвъд споразумението от Париж. Вие съгласен ли сте с комисара Каниете, който заяви, че това е максималното, което можем да предоставим днес? Господин Петир. Госпожа Петир, извинявам се. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, благодаря ви за това, че проявихте интерес. по темата. Благодаря ви за това, че за трети пореден път водим този дебат в нашата комисия. Всички осъзнаваме европейския потенциал за горската политика, най-вече в някои държави членки. Държавите членки се опитват да използват отговорно ресурсите. Разполагаме с енергийния пакет, пакета за кръговата економика – който в момента се подготвя. Да не забравяме и пакета за използването на горското стопанство. Като че ли всички държави членки се поставят на едно ниво, без значение дали горското им покритие е 60% или 11%. Управлението на горите трябва да бъде взето предвид, защото в противен случай държави, които имат потенциал да развият този сектор няма да получат необходимия стимул. Харватия прилага специален подход към управлението на горите, подобно на други а, държави по протежението на река Дунав. Някои гори са наистина а, древни, така че ако всички държави членки бъдат третирани еднакво, то тогава не се, няма да се отчете в достатъчна степен управлението на горите им. Всички по-стари дървета биват заменени с нови насъждения в Харватия. Питам се, как ще се реши въпроса чрез новото европейско законодателство? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар за възможността да водим този дебат като принос за развиването, и разработването на европейска стратегия за горите. Всички ще бъдем засегнати от климатичните промени, трябва да се приспособим към тях, включително и устойчивото управление на горите. Но няма един единствен отговор на този проблем – трябва да имаме къвкава стратегия, която да може да се приспособява към условията, така че нашите гори да не бъдат само е, източник на дървесина, но да бъдат управлявани по устойчив начин, като взимаме предвид и биоразнообразието. Не трябва, значи, да се обръщаме само внимание на използването на дървесината. А, трябва да видим как използваме дървесината и дали взимаме предвид, примерно, възможността за изгаряне на дървесина в тецовете, за да може да вземем предвид каскадният ефект. Необходима ни е система на сертифициране, за да може горската промишленост да се управлява по устойчив начин. И нещо много важно, господин комисар. Необходимо е да погледнем какво става извън границите на Европа. Унищожаването на горите, а, които се а, използват а, за фуражи. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя тази инициатива за заседание на трите комисии. Тъй като става дума тук за економически, управленски и други проблеми. Дървес, дървес, горите не са само европейски въпрос. Струва е, ми се, че би било полезно, би било необходимо Европейския съюз да обърне внимание на този въпрос. Тъй като въпросът за възобновяването на горите се поставя. И е, Европейския съюз може да действа, за да подпомогне възобновяването, а не само върху е, територията на Европейския съюз, но също така в рамките на нашето сътрудничество, например, с Африка, в рамките на устойчивото развитие мисля, че трябва да насърчаваме е, залесяването, е, за да имаме устойчиво управление на горите. И нещо, още нещо. Това е въпроса за научните изследвания и развитието. Дървесината е жив е, природен ресурс, но а, и от него може да се произведат различни нови материали и да се използват по най-различни начини. А, мисля, че по тези, по тези две насоки Европейския съюз може да помогне за управлението на горите в Европа, пък и извън Европа. Благодаря. президенте. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса към господин комисара във връзка с залесяването в развиващите се страни. Нещо, което е разбира се, тясно свързано с европейското горско стопанство. Колегата спомена един от проблемите. Знаем, че палмите се използват за произвеждане на палмово масло, също така и за гориво и това води до огромно обезлесяване на страни като Малайзия. Например, но това се наблюдава и в Германия. Бих искал да знам какво мислите по този въпрос. Не мислите, че използването на палми и продукти от тях е, се използва все повече в Европа. И е, трябва да видим какво да направим съгласно изискването на Парижкото споразумение. И как да действат тук организациите, които се занимават с управление на горите. Трябва да помислим също така и за производството и потреблението на месо. Затова се разходват много средства. Но трябва да помислим примерно за производството на соя в Бразилия, което от своя страна също причинява обезлесяване. Около 15% от парниковите гадове в момента се дължат на производството на месо как можем да осигурим последователност и да имаме да, стратегическа политика по отношение на този въпрос. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар, че ни представихте стратегията на горите и горското стопанство. И бих искал да добавя нещо към това, което вече беше се казало тук. И какви са границите на горката политика, която предлага комисията. Не може да имаме тук една политика за управление на горите и горската стопанство в цяла Европа, тъй като условията са различни в цяла Европа. Трябва да говорим значи, за стратегии, а не за стратегия. А, и във връзка с а, избягването на промените в климата. А не може да третираме горите в Северна Европа по същия начин, както онези в Южна Европа мисля, че би трябвало а, а, да свържеме въпроса с а, а, с, с, с нуждите на селското стопанство. Е, искам да знам, господин комисар, а как може да уточните многогодишният план за прилагането на стратегията за горите и горското стопанство? и как ще вземе тя предвид спецификата на горите в Северна и в Южна Европа и как да използваме а, а, динамизма на използването на местните ресурси и в светлината на климатични промени, а, как ефективно ще допренесе стратегията за управлението на горите за избягване на климатичните промени. Благодаря, господин председател. Господин комисар, развитието на устойчиво горско стопанство е абсолютна необходимост, за да осигурим многообразието, дивата природа, да запазим дивата природа и прочее. Не може обаче да се е, използват монокултури, е, така както е, примерно виждаме в Португалия. Не може да се използват токсични продукти в селското стопанство. има, има терени, които са неосвоени, целини терени, такива има и в Португалия. Благодаря, господин комисар. Искам да се върна на въпроса за биомасата от дървесина. В последните години виждаме използване на биомаса на древни мащабни предприятия или за отопление. Това се наблюдава и в населеното място, където бях където бях кмет. Сега цяло село се отоплява с биомаса. Мисля, че сегашната система на сертифициране и сертифициращите органи просто печелят за сметка на дребните фермери. Трябва да се помни, че тези съоръжения за използване на биомаса са много малки и сегашната система на сертифициране не е достатъчно добра. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, че сте тук. Искам, няма да повтарям това, което вече се каза от колегите. Очевидно е, че е необходимо да бъдат защитени горите, биоразнообразието. Очевидно, е, че става дума за многофункционален ресурс, е, който, от който ще има голяма полза, особено в земеделските и селски райони. А също така има голямо значение за развитието на селските райони. Искам да се спра на три въпроса. Ще го повторя, макар че беше споменато за стратегията за развитието и управлението на горите. Тя трябва а, да вземе предвид многообразието на европейските а, гори. Европейските гори а, са много различни и е необходимо видно да очакваме резултати от дейността на страните членки. Искам също така да подчертая, че климатичните промени имат много голямо влияние, въздействие върху горите и въобще върху живата природа. И това е също много важен фактор, който трябва да бъде взет предвид, когато се разработва стратегията за горите. Особено като се има предвид а, влушаването на качеството на почвите. И накрая, господин комисар, искам да кажа, че когато предлага законодателство за околната среда, комисията трябва повече да се опира на опита на страните членки и да гарантира опазването на нашите ресурси защото е, и въпроса за климатичните промени и за биоразнообразието са от европейски значение. Благодаря, господин председател, господин комисар. Мисля, че няма никога да се споразумеем и да бъдем единодушни за това как да разработим стратегията за горите. Но едно е сигурно. Използването на дървесина за опаковки едва ли е защитимо. Като имаме преди, подобно положението и с използване на дървесина в строителството – сега искам да попитам комисията, предлага ли те нови инициативи на страните членки за използването на дървесината и дървения материал в сградите? В пазара, на, на пазара се наблюдават развитие в тази посока. И още нещо. Какво мислите за инициативата на Европейската комисия относно органичните съединения? Какъв е вашия подход по този въпрос? Как мислите, че това, то ще се, тези проблеми ще се съчетае с използването на бетон и стомана в строителството? Благодаря, господин комисар. Благодаря, господин председател. Говорихте за планът, планът за действие и за Индонезия. И става дума главно за палмови насъждения. И в рамките на този план ще можем ли да вземем предвид многообразието на горските масиви в Европа. И как можем да сме сигурни, че е, се използваме най-ефективно възможностите, които имаме. Знаем, има отделени средства, 10 милиона за насърчаване на производството на месо може ли е, да постигнем по-голяма последователност нашите усилия в международен мащаб? Госпожа Вирконен. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар, за това, че участвате в този дебат. И както не един път е казвано, политиката за горите от в рамките на правомощията на страните членки, но има решения на европейско равнище, които засягат политиката в тази област на страните членки. Мисля, че стратегията е добра, балансирана, благодаря за това, но има три важни инициативи в момента, които подлежат на обсъждане. Директивата за а, възобновимите енергоисточници и за биоекономиката. Искам само да се спра на първата Аф. Както знаете, 75% от Финландия е покрита с гори и нашите е, граждани са твърдо решени да намалят емисиите на палникови газове, но горите са много важни за нашата економика, за финландското общество и затова се стремим към устойчиво горско стопанство. И е, в предложението, за което става дума, не се разбира достатъчно значението на управлението на горите в борбата с климатичните промени. От горите, на горите разчитат продуктите за строителството и за биомаса. Искам да подчертая пред господин комисаря, че съществуват в тази инициатива, в нейните предложения се крият сериозни опасности за устойчивото развитие на горското стопанство. Благодаря. Благодаря. Питам се, във връзка с това, което каза господин комисар, това, което господин е за изолацията на някои селски райони, особено в западна и северо-западна Ирландия. И очевидно необходимо е залесяване в тези райони. Но няма ли опасност хората да останат изолирани и да напуснат тези земеделски райони. Бих искал да попитам господин комисара и във връзка с стратегията ЛСЕ, как се вписва тя в решаването на този проблем. А също така, каква щетоводна система да използваме? Система, как точно да отчитаме гъстотата на горите? Ние в Ирландия, примерно, срещаме твърдение, че дървесината не е това, което се твърди и което води до манипулации и загуба на доверие в горското стопанство и промишлеността, свързана с него. Трябва да обсъдим този въпрос. Какво може да се направи, така че хората да имат доверие, че купуват когато купуват един продукт, е, то е именно това, което пише, е, което се твърди, че е, е той. Той ще не биват мамени. Миналата седмица говорихме за шоколадовото мляко, значи трябва да имаме време да говорим за всички тези въпроси, които са също не по-малко важни. Благодаря. Много хубаво е, че сме се събрали три комисии. Благодаря на комисара Хоган. Въпросът е не само кой какво ще каже, е да се споразумеем за обща стратегия, която да вземе предвид многофункционалната роля на горите и да, да постигнем устойчиво управление на горите и горското стопанство защото горското стопанство, ако се управлява по устойчив начин, това ще помогне и за борбата с климатичните промени. Значи необходимо е да има последователност в нашата политика. И трите инициативи, и трите програми, за които, които се споменава тук, трябва да бъдат взаимно допълващи се и да има последователност помежду им. Това а, трябва да се има предвид и в бъдеще, когато се обсъждат проблемите на горското стопанство. А, енергийният пакет също, пакет също трябва да отговори на критериите за устойчивост. Ова, което въжи за устойчивото плене на горите, въжи и за дървеният материал, който се използва в строителството на жилища, производство на хартия и за други дейности. Искам да напомня, че 40% от възобновимите енергоисточници са свързани с дървесината. И още нещо искам да попитам. А нямаме достатъчно данни данни за горите в Европа. И ще ни кажете ли нещо, дали ще имаме по-добра и надежна информация за европейските гори? И за средносрочния преглед. Мисля, че всичките ни усилия, които сме положили, би било добре да имаме една нова а, стратегия за биоекономиката и за след това. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин комисаря за неговото присъствие. Имам няколко въпроса, свързани не вече с политиката в сектор на горско стопанство, научно-изследователската дейност и научните данни, с които разполагаме. Много време отделяме на ЕОПАС, но не се говори достатъчно за данните, с които разполагаме. Имаме нужда наистина от много надежни данни, нужни данни за горите, за тяхната устойчивост, за биологичното разнообразие. Трябва също така да се вземе предвид как могат да се използват горите като кладенци за задържане на въглерод. За да имаме нужда от а, научни изследвания, които да не могат да бъдат поставени под въпрос, които да са наистина обективни и да се приемат всички държави членки. Освен това, когато говорим за сертифициране на горите, не бива да забравяме, че за да се гарантира качеството на тези сертификати, трябва да има независима система на аудитиране, която да е напълно безпрес безпристрастна. Бих искала да се върна и на казаното преди малко от комисария. Аз съм финландка и понякога, както каза колегата Вирконен, някои твърденията силно ме притесняват. В Финландия 75% от територията на страната ни е покрита с горски масиви, а ни казвате, че имаме нужда от повече е, гори. Какво ще направим в Финландия, например? Искате да превърнем земеделските е, поля или е, магистралите в горски масиви, за да изпълним тези цели, заложени в стратегията за горите. Да, mulțumesc с mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule комисар, pentru... Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, че сте днес сред нас. Темата наистина е изключително важна и заслужава да бъде обсъдена. Нека да погледнем какво се случи на изборите в Съединените щати. Новоизбраният американски президент заяви, че ще, ще работи за отегляне на Съединените щати от използването от Париж. По за обезясяването, в някои държави членки, поне в Румъния, има проблеми с законодателството. Макар да има средства за борба срещу обезлесяването, има и изискване за запазване на същият брой и същата площ пасище от 2018 година. Така че ако собствениците на земя искат да залесят с горски масиви тези пасища, не могат да го направят. Така че, моля ви, погледнете как може да се улесни залесяването с гори в тези държави членки, където има такива изисквания за пасищата, защото в противен случай средства от фондът не могат да се използват за, за засяват с горски масиви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин комисар, за присъствието сред нас. По отношение на борбата срещу обезлесяването и зачитането на различните функции на европейските гори, мога само да приветствам добрите намерения за в стратегията на Европейския съюз за горите и мерките за нейното изпълнение. При това бих искала да ви припомня, че в първата си част текста заявява, цитирам, стратегията засяга и е, сектор на диверсираната в Европейския съюз, която зависи от промишлената политика на Европейския съюз. Не бива обаче да забравяме, че промишлеността по никакъв начин не е изключително компетентност на Европейския съюз. Тя не е дори и смесена компетенция, а е само поддържаща компетенция съгласно член 6 на договор за функционирането на Европейския съюз. Така че бих искала да разбера как точно се прилага този аспект на стратегията на Европейския съюз по отношение на сектора на дърводобива в Европейския съюз. След това в текста нееднократно се подчертава нуждата от подобряване на способността на тези сектори. Въпросът ми е следният. Как нашите отрасли за лесовътство могат да са конкретно способни с някои с, с лесовътството в други държави членки, където практиките на добив на дървесина са много далеч от екологично и социално приемливите. И накрая, опазването на горите е достойно за похвала, но няма ли опасност в крайна сметка Европейския съюз да вземе думата вместо държавите членки по различни международни ангажименти, свързани с горските масиви. Благодаря ви. Господин Лоазон. Благодаря ви, господин председател. Както знаете, горските масиви и в частност горите в Франция в момента представляват 30% от територията на страната. С 80 000 хектара се увеличава годишно с общо оборот от 20 милиарда евро годишно и а, работни места с над 7000 предприятия. Така че секторът се оказва много важен. А, в а, Франция има разделение на лесовъдни екологични региони. Така че вместо да се оказва в подкрепа на сектора на костно стопанство на европейско равнище, може би ще бъде по-добре да се насърчава стратегията за, за горите на национално равнище предвид а, разнообразието на горските масиви в а, държавите членки. Зелената економика, опазването на горите и техните екосистеми, както и възобновяемите енергийни източници са много важни предизвикателства за бъдещето. Защо би било добре преди всичко да се подкрепя суверенитета на държавите членки с един толкова важен отрасъл. Благодаря ви. Думата има госпожа Макинес. Благодаря ви, господин председател. Я съжалявам за закъснението, но мъж се на бюрото в 18.30 година. До мен е специалистът... Аз съм специалист по дървета... До мен има специалист по дървета Елизабет Петрова, така че ще ви задам някои конкретни въпроси. Срещнахте се с млади ирландски фермери миналата седмица. Един от проблемите, които са изправени младите фермери е конфликта между земеделие и горско стопанство. Как ще се този проблем в тези държави членки, където се получава сериозно търкане не само между поколенията, но и между фермерите, които искат да имат достъп до земеделска земя, за да разширят своята е, земеделска дейност, но и други, които биха искали да се занимават с горско стопанство. И дали инициативите за насърчаване на горското стопанство може да се противопоставят интересите на съответната група, като споменах, или е, сте съгласни, че трябва да се увеличава площите на горските масиви. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега дам думата на господин комисаря. Впечатлен съм от е, броят е, листове, които изписахте. Имате думата. Господин председател, невъзможно ще ми бъде да увелича, да, да отговоря на всички въпроси в рамките на 5 минути. Няма да се опитам дори да го правя. Ще изпратя отговори на всички членове на парламента, включително на конкретните много технически въпроси, които ми бяха зададени. Заседанието тази вечер показва, че въпреки въпроса за компетентността на европейско равнище, както спомена с пълно право господин Агнил, това е тема, която засяга редица други области и политики, както споменаха редица други колеги, свързани с въпроси, свързани с даването работните места, устойчивостта на селските региони, околната среда и енергетиката. И бих искал да отбележа пред всички вас, събрали се днес тук, че господин Каниете работи много активно по създаването на политиката на Съюз в областта на енергетиката, който ще бъде представен след няколко седмици. Тогава ще чуете всички аспекти, свързани с енергетиката, включително и биомасата, която споменаха някои от вас, и това как ще бъде изготвен енергийният микс сигурно ще имате много възможности да изготвите позицията си за това как гостото стопанство се вписва в енергийната политика на Европейския съюз. Приветствам докладчика госпожа Кьостингер от комисията Агри и сътрудничеството между двете комисии. Ясно е, че има много общи елементи, но има и различия, в частност различия между различните региони в държави, членки на Европейския съюз. Има някои региони, в които има проблеми с изчисляването на пощевъзността на ЛУЛСИЕ, взаимоползването, комбината, земеползването и е стопанства. Това е проблем явно в Финландия и в други северни региони, така че е, фактът дали трябва да се, да се изчисляват а, е, критериите и кредитите за отпускане на помощ за горските стопанства в основата на ЛОЦФ. Е, това е послушение на Европейската комисия. От вас зависи как ще се избере методът за изчисляване, но очевидно е, че зависи от това колко е госта покритие в а, държавата членка. В Финландия определено много трудно може да се приложи подобен метод. Държа така да отбележа, че макар да няма компетен, е, компетенция заложена в е, договора, много средства са е, отпуснати в рамките на европейските фондове за създаване на работни места в горско стопанство. И аз се вълнувам как се разходват средствата, отпуснати в програмата развитие селските райони. Аз също се вълнувам тази тема и не може да пренебрегна този факт. Факта, че няма законодателна инициатива, не са, значи, че не могат да се полагат усилия за постигане на съответните политически цели горското стопанство много значително допринася хоризонтален начин за всичките си цели за устойчивост на всичките райони. По отношение на устойчивостта на горските общности, Вашето председателство миналата седмица в съвета показва своята подкрепа за стратегията на Европейската комисия. А какво е мнението на постоянният комитет? Ще видим тяхната позиция, но ще има средносрочна оценка през 2018 година. И тогава ще имаме възможност да видим как конкретните инструменти, които се създадоха с стратегията, функционират или не функционират. Съществуваните е, правила за отчетност в рамките на УЦФ е, е, бяха променени и сега се случаваме основно върху емисиите, които са причинени от човешка дейност и се променя съответно и отчетността. И тази взима предвид само новите дейности за смъкчаване. Взема с предвид и препоръките на съвета от 2014 година с поделяне на усилията, които бяха изготвени преди което в момента е в сила. И разбира се, има различни тълкувания възоснова на това от кой регион на Европейския съюз идвате. Бяха повдигнати редица други въпроси. Господин Фланеган, ако не се лъжа, разбирам какво иска да каже той. Знам, че има много горски масиви в него избирателен регион, има опасност от а, изолация, но ми се струва, че има законодателство, което е достатъчно стабилно, за да предотврати подобна опасност от а, частно обезлесяване или залесяване, тъй като има планове за управление на горското стопанство, които взима предвид и новосъздадените населени места в близост до горското стопанство, но пак казвам, това всичко зависи от горското планиране в Ирландия. Седмият план за действие на Европейския съюз в околната среда в, в него се оценява общото въздействие на, на горското стопанство върху околната среда, Доколко стиха Индонезия беше поставен въпроса за палмовото масло. Има проблем с устойчивостта по отношение на палмовото масло. Проблемите свързани с обезсяването в Индонезия, Малазия бяха споменати. Това се случи и в други държави членки. Говорим за стоки, които се внасят в Европейския съюз. Ето защо е Европейския съюз играе много важна роля в контекста на всички свои преговори за свободна търговия, за устойчаване, за изготвяне на ясни критерии за устойчивост и да занява за тяхното тяхното прилагане. Имаме един конкретен пример. За първи път европейски средства чрез проектът ФЛЕКТ за прилагане на сгодателството в областта на горите, управлението и търговията с Малайзия отпусна първите средства за първата партида от дървесина, която беше доставена в Европейския съюз, отговаряща на изискванията за устойчивост и мога да ви кажа, че ще бъдат изисквани спазването на всички тези изисквания при всяко споразумение за свободна търговия с Малайзия и фактът, че общият оборот, идващ от вноса на памово масло в Европейския съюз на, на Малайзия 4 милиарда евро. Очевидно, годишно очевидно, че имаме много силен инструмент за оказване на сила в страната при всякакви търговски преговори с нея. По въпроса за новата политика за възобновяваме никини източници и увеличаването на използването на биомаса. Разбира се, трябва да отговорим и на притесненията в обществото. И в търсенето на устойчивост почти сме постигнали съгласие между различни генерални дирекции на комисията и се опитваме да вземем предвид и тази стратегия в контекста на евентуални възможности за намаляване на емисията въглероден диоксид, възможност за увеличаване на конкурентоспособността на различни сегменти от вътрешния пазар. Работим по целият този файл. По въпроса на каскадния подход в производството на дървесина, може да се подобри този подход за, издаване, за производство на, на биомаса от дърво, като може да се намали разхищението на дървесина, като се вземе предвид подходът да имаш по целият цикъл на живот на ресурса. Това ще бъде включено и в а, кръговата економика и ще вземем предвид а, този факт в плана за действие в контекста на кръговата економика. В контекста на дейността на Генерална дирекция економически растеж беше публикувано получване, посведено на, каска... на каскадния подход за производство на дървесина. И ще го вземем предвид в средносрочната оценка на биомасата за 2000... през 2018 година. Стъпваме се, господин председател. Знам, че не отговорих на всички въпроси но мога да кажа, че съм си отбелязала всички въпроси и ще изплатя отговори на всички членове на парламента задали въпроса. Знам, че времето е стичено. Мога да ви кажа, че сме записали всички и въпроси за по-ясни и по-надежни данни за горите за биомаста. Ще отговоря на всички тези въпроси. Благодаря ви. Благодарим на господин комисария. Мисля, че си отбелязахте отговорите на комисаря, които той ни даде сега в устен вид. Останете ще получите отговор в писмен вид. От името на председателя Бузек, от мое собствено име, от името на председателя Лавия няколко кратки думи. Мисля, че все още не обръщаме достатъчно внимание на горите, на роля, която могат да играят те от економическа и екологична гледна точка. Действително, това е един от основните въпроси, които трябва да вземем на сериозно. Различните продукти, свързани с горското стопанство и проблема с опазването на фауната. Също така, Добре би било държавите членки да могат да водят собствените си политики за постигане на, собствен... за целите, които са си набелязали. И между другото да се справят доста добре, тъй като не бива да се забравяме, че горите в Европа са много разнообразни и затова се нуждаем от един подход, който да вземе предвид националните и регионални особености на горите в Европа. Скъпи колеги, безпълно ще се върнем на темата нееднократно в бъдеще една много важна тема, заслужава си Европейския съюз да се занимае с нея, да положи усилия. Важно беше, че проведохме днешното заседание с представители на трите парламентарни комисии. Благодаря на всички ви за участието в заседанието, благодаря на всички наши сътрудници, благодаря на секретарията, благодаря на комисаря Хоган. Приятна вечер на всички! Довиждане, закривам заседанието.